Alors, bienvenue, chers collègues, à la deuxième session de cette réunion interparламентарна. Скъпи колеги, добре дошли на втората част от нашето междупарламентарно заседание. То ще се съсредоточи върху националното и местно равнище и ще си изкажат редица представители на националните парламенти. Те ще ни обяснят каква е дейността на тях, техният парламент и на техните ресурсни комисии в областта на миграцията. Ще чуем и представители на Комитета на регионите и Европейски социален и економически комитет. Това е една отлична възможност, като вече сте се убедили, за провеждане на задълбочен дебат между националните парламенти и Европейския парламент с участието на представители на местните власти и на економическите заинтересовани страни в Европейския съюз. Също както по време на първата част на заседанието, бих искала да помоля най-напред колегите от останалите парламенти, които биха искали да вземат думата по време на дебата, да заявят, да направят своето заявление с розовите е, карти, които сте получили а членовете на нашата комисия, комисията Либе, могат да поискат думата, както го правят обикновено по време на заседанията ни. Но преди а, да започнем с дебата, ще дам думата на двете колеги, са докладчици по а, стратегическият подход към миграцията. Госпожа Мецола отсъства, но мисля, че господин Коелю ще представи от нея има няколко ду... ще кажа от нея има няколко думи, ще поставим нейната позиция. Господин Коеро, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, замествам колегата Роберта Мецола, която беше повикана да вземе участие в подписаната дейност за Европейския съвет, който ще се проведе днес. Тя ще се поясни по-късно към нас. Ще си позволя да предам нейните думи. Срещаме се незабавно след като беше взето решение от страна на съвета ПВР за преместване на, хиля... на 160 хиляди мигранти, което е, до... което е добра новина. Процесът не беше лесен заради за държави членки и за нещастие той показа разделението в нашия съюз. Но аз съм убеден, че ще успеем да преодолеем това разделение. Изправени сме пред едно общо предизвикателство, което изисква общо решение, в което трябва да вземат участие всички държави членки в региона. И ние искаме Европейския съюз да служи за пример. Когато хората нямат бъдеще в страните си по происход, те ще продължават да бягат, дори и с риск за живота си. Ето защо трябва да видим как можем да подобрим положението на тези хора, преди те да попаднат в ръцете на трафикантите и преди да се изправят пред на смъртта, прекусявайки пустините или прекусявайки Средиземно море. Само единствено чрез цялостен подход на европейско равнище, насочен към страните по происход, развитните страни и страните на прием, можем да постигнем напредък. За да имаме нужда от по-голяма съгласуваност във вътрешните и външни политики на европейски. Европейския съюз, е, включително и обща външна политика и политика на сигурност, политиката за развитие и политиката в областта на миграцията. Посланието, което изпраща на нашия Европейски парламент, не трябва да бъде с политическо естество, а трябва да бъде едно послание на единение. Ето защо госпожа Мецело и госпожа Кенги ще изготвят един доклад, който да обхваща позицията на всички политически, водещи политически групи и се съсредоточава върху основните принципи солидарност и справедливо разделяне на отговорността. Ще разгледаме също така и е, гарантирането на коридори на сигурността за нуждаещите се. Едновременно с това Европейския съюз ще, ще положи усилия за е, възстановяване на проспоритета на средите по происход. Как може да се борим срещу е, коридорите на трафика, как може хората да поискат закрила преди да поемат по опасните пътища на миграцията? Как може да се достигне до една истинска обща европейска система на обежище и как може да върнем у нези, които не, нямат право на обежище в а, Европа? Предвид кризата в Сирия и в Либия, трябва да подготвим системата си за следващият приток и трябва предварително да сме готови да се, да се справим с предизвикателствата също така трябва да гарантираме, че населените агенции и регионите ни са готови да се справят с положението. А междувременно не бива да поставяме под въпрос шенгенското пространство или да се отказваме от контрол по външните граници. Ресурсите на Европейския съюз не са безкрайни и ние имаме дълг, дълг да ги използваме за онези, които имат право на международна закрила. А онези, които нямат право, трябва да бъдат върнати в страните си по происход бързо и безопасно. Зато трябва да се сътрудничим с трети страни, страните по происход, за да гарантираме успешното връщане. Обедена съм, че вашият принос днес след обед ще бъде много интересен и ще помогне на националните парламенти и на Европейския парламент да намерят успешно решение. Благодаря на всички ви. Успех! Благодаря ви, господин Коелю. Дами и господа, чакаме госпожа Кенги да се присъедини към нас след няколко минути, а между времено ще променим малко дневния ред и давам думата на Кейт Вас, председател на Комисията по вътрешни въпроси на Камерата на общините. Господин Вас, председател на комисия по вътрешни работи на Камерата на общините Обединеното кралство. Благодаря ви, госпожо председател. За мен е удоволствие да се изкажа от името на комисията по вътрешни работи на, Обединен... на парламента на Обединеното кралство. Поздравявам ви за организирането на тази конференция. Радвам се, че колегите Уилям Кеш, Стюарт Макдонал и Уолтер Чей също са днес от нас. За мен също така е е, удоволствие да, и гордост да се изкажа в залата на името на Анна Линдрен. Проблемът с миграция, по като сме изправени, вълнува нашите гласоподаватели и а, нашите национални парламенти. Всеки, който споделя ценностите на Европейския съюз, ще признае, че Европейския съюз закъсня в отговора на кризата. Бяхме свидетели на ужасяващи сцени на мигранти, които се прехвърлят от държава в държава. Някои от тях бяха а, дори обект на нападения с, с, с затворен газ. И това, което прави в момента Европейския съюз е да се опита да навакса с това, което не стори в близкото минало. Сега трябва да изготвим един план и да успеем да обединим националните ни парламенти и господователите да подкрепят този план. Тъй като не бива да забравяме, че в крайна сметка трябва да обясним на нашите избиратели защо предприемаме тези мерки. Аз лично съм мигрант в Обединеното кралство. Всъщност е, председателят на на вашата комисия и аз бяхме родени, и двамата сме родени в Йемен. Той е пристигнал в Обединеното кралство на 3 годишна възраст, аз на 9 годишна работа, 9 годишна връзка. В камерата на лордовете има 40 души от а, а, мигрантски происход, така че а, тази тема, която някога беше с много силна политическа конотация, днес се превърна в нещо съвсем естествено за нас. И ние в нашия парламент обясняваме на нашите граждани как стоят нещата. Аз представлявам град Лестър и 60% от гражданите на Лестър идват от Индия. 20% от тях идват като беженци от Африка. И трябва много да внимаваме как взимаме решения, трябва да започнем с период на политическа дипломация, за да обясним на, на гражданите какво се случва. Приветствам идеята за създаването на хоспотовете, но тя много закъсня. Преди две години представители на моята комисия посети границата между Турция и Гърция и бяхме свидетели на ужасяващи сцени на хора, които се опитват да пресекат границата. Всъщност 100 000 души пресякоха гръцко-турската граница преди 2013 година, а Гърция и Италия умоляваха за помощ, а Европейския съюз едва сега реши да им предостави тази подкрепа. В нашите дебати, в националните парламенти и на местно равнище смятам, че трябва да обърнем повече внимание на положението в Турция. Турция, разбира се, не е държава членка на Европейският съюз, но тя е от съществено значение за разрешаването на проблема с беженската криза. А се опасявам, че не предоставяме достатъчно помощ на турското правителство предвид големият брой беженски прилага и преди тотичната работа, която те вършат. В крайна сметка Турция не се възползва от подкрепата, от която се нуждае. Трябва също така да работим в по-тясно сътрудничество с, държавите от Северна Африка. И нашата парламентарна комисия е влязала в диалог с страни като Марокко, Алжир и Тунис. За нещастие обаче положението в Либия ни е добре познато. 92% от хората, които напускат Северна Африка и пристигат в Италия, напускат континента от Либия. Защото след като приключи европейската кампания в Либия, там вече има не едно, ами пет различни правителства и те, разбира се, допринасят за миграционната криза. Трябва също така да гарантираме, че планът за преместване се обяснява много внимателно. Разбира се, ако разделите 120 000 души между 28-те държави членки, на Европейския съюз получавате 4200 души на държава, което разбира се е невъзможно, защото някои държави членки просто няма да приемат подобен брай. брой. Мисля, председателят ни Девид Камера, заяви, че ще приеме 20 000 беженци, но директно от беженските лагери в, в близост до Сирия. И тук стигам до ключовата роля, която играе Европол. Трябва да покажем на нашите господаватели, че Европейски съюз в лицето на Европол прави всичко възможно, за да защитява външните ни градуци, а това не чухме достатъчно в днешната конференция. Трябва да се работи за борба срещу трафикантите, защото те печелят милиарди евро от миграционната криза и те продължават да печелят. Радвам се, че представителят на Европол заяви, че в момента има 27 000 заподозрения в трафик на хора, но аз искам да има не само заподозрени, а да има и арестувани и осъдени за това, че са възползвали от а, човешката трагедия и са подложили под а, а, заплаха живота на толкова хиляди души. И накрая, положението в Сирия в момента се обсъжда непрестанно. Някои страни искат да започнат бомбардировки в Сирия. Аз обаче смятам, че трябва много внимателно да водим външната си политика при така създалите се обстоятелства. Защото ако не, бъд, ако не проявим достатъчно внимание, ще бъдем изправени пред още по-голяма миграционна криза. Така че нека да спрем за момент и много внимателно да видим каква външна политика водим. Не искаме да се повторят грешките, които допуснахме в Ирак, в Афганистан и в Либия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Вес. Скъпи колеги, госпожа Кенджи е с нас. Давам ви думата. Тя е докладчик по а, инициативен а, доклад относно миграцията в Средиземно море и необходимостта да се вземат а, спешни мерки. Благодаря, госпожо председател. Тази сутрин обсъдихме подробно необходимостта от създаване на хотспотите и изказванията на колегите разсеяха известни съмнения и поставиха някои много основни жалони. Днес ще видим каква ще бъде ролята на регионалните и местните власти и преди да започнем нашата работа бих искала да поздравя всички представители на различните нива на властта. Надявам се, че този диалог ще бъде наистина един структуриран диалог между различните равнищи на властта. Бихме искали да обсъдиме с тези проблеми с тях, за да усъвършенстваме и подобриме всички критерии за подбор, включително и условията за приемане на иммигрантите. Само ако бъдеме единни и само ако не забравяме, че основното е да бъдат закрилени тези, които бягат от войната и бедността, като същевременно обаче подсигуриме сигурността и защитата правата на нашите граждани, ще, постиг, ще имаме наистина една холистична политика на интеграция. В момента пром, пром, променяме някакси мнението си, възгледите си върху а, миграцията като цяло. Заедно с госпожа Мацола работиме по проблемите, проистичащи от миграцията от Средиземно море. Необходимо е, както казах, един холистичен подход. Не сълзотворния глас, газ, не оградите, небодливата тел ще спрат а, хората, а условията, които можем да създадем е чрез структурирани политики и като се бориме с първопричината на миграцията в, в страните по происход. Същевременно ние трябва да спазваме своите международни ангажименти, помощта, хуманитарното отношение, борбата срещу а, трафикантите и също така да решиме и демографските проблеми на Европа. Нямаме нужда от репресивна политика, а по-скоро от а, а, и е, интегрираща политика, в която да участват всички институциите, държавите членки, е, гражданското общество, трети страни. Благодаря на всички за техният принос. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Кенджи. А сега давам думата на нашите гости. Много ви моля да се изказвате не повече от 10 минути, за да имаме време за дебата. Сега давам думата на господин Франсуа де Костер, председател на комисията СИВЕКС от а, Комитета на регионите. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати представители на националните парламенти. Благодаря ви за това, че ме поканихте да се изкажа на това, на тази среща от името на регионалните и местни органи на властта, които най-често са на фронтовата линия, когато става дума за приемане на мигранти. Госпожо председател, аз съм председател на комисията СИВЕКС, на, коми... на комитета на регионите и съм натова... натоварен с изготвяне на доклад относно дневния ред на Европа в областта на миграцията. Аз съм представител на регион, който е в пада Кале, точно срещу английските брегове, регион, на който в последните месеци е символ на провала на европейската миграционна политика. И когато говориме за провал, имам предвид първо, че това е провала на понятието граница между две страни на членки на Европейския съюз, макар и едната да е член на пространството Шенген, другата не. Но става дума за две държави членки, които са членки на един непрекъснато по-интегриращ се съюз. И второ, провал в управлението на миграционните потоци е, през последните месеци. Е, днес това, което имам, днес моето изказване е продиктувано от необходимостта да се вземат спешни мерки. Е, европейските регионални и местни органи на властта не разполагат с е, избор. Те са изправени пред е, събития, които отиват отвъд техните прерогативи и компетенции, но се опитват при всички случаи да управляват и да се справят с събитията и с мигрантите, които е, постъпват на тяхната територия. Миграционните потоци са все по- по-бързи, все по-променящи се, включително променя се и националността на мигрантите. Това означава, че местните органи на властта трябва да поемат своите политически е, да изпълнат своите политически ангажименти, но също така да, на, да намерят и необходимите средства да направят това. Заедно с членовете на групата АЛДЕ бяхме в Кале да видим и да разговаряме с а, с представителите на общината. Необходими са като минимум 5 милиона евро за приемането на мигрантите в, гласта, в града. Но отвъд цифрите Стра... Е, това, ко... това, което ме очуди е, че е, предварително, ням... предварително не, са, не са направени сметки и не, не е предвидено. Гражданите на на този град, които винаги са били солидарни, винаги са откликвали не са направили предварителни сметки и включително и общината не е предвидила този бюджет, а просто е откликнала спонтанно, като е вложила средства, които са били предназначени за други цели. Също така разговаряхме и с економически оператори от региона, които е, настояха на, на, на, на, на това, че трябва да се вземат допълнителни мерки за осигуряване на е, сигурността на региона, шофьорите, които трябва да подсигуряват сигурността на камионите. Това, озна... Това означава 550 хиляди допълнител, евро допълнителни разходи в края на годините, в края на годината, защото нека не забравяме, че и самите шофьори са от, отговорни за това, а, ако има незаконен мигрант в техните камиони. Глобата е в размер 2800 евро, които трябва да бъдат заплатени от самия шофьор. Така че трябва да се вземат спешни мерки, тъй като днес социалното сближаване е поставено на изпитание. От една страна сме свидетели на щедростта на всички граждани на региона, които се опитват да помогнат на мигрантите да, да, да създадат малко по-удобни условия за тяхното пребиваване. Но от друга страна и те и други си задават въпроса защо трябва да бъдат единствените, които трябва да направят усилия, защо не, не, не биват подпомогнати в това усилие. И това са, това са проблеми и въпроси, които си задават много местни органи на властта, независимо от това дали общините са на границата или са просто биват прекусени от мигрантите на аз ще внеса този доклад в пленарно заседание на Комитета на региона през декември, но още миналата година бях докладчик относно положението в Италия. Но важното в момента е да има сближаване, сближаване, да има кохезия между държавите членки и да има а, наистина едно обединение около общия европейски проект. Но днес миграционната криза някак си разделя Европа от една страна държавите членки и за първ път сме свидетели и на известно разделение в Комитета на регионите. Има несъгласия между кметове, представящи различни а, мнения, така че европейският проект е а, е, за, под а, е, заплаха. Ние трябва да работиме, за да отстраниме тази заплаха. Искам да ви кажа, че целият европейски проект е застрашен, че трябва да се подпомагат местните органи на властта. Знам, че в а, е, момента се говори и европейският а, е, съвет обсъжда средствата, които ще бъдат насочени за помощ. Но тези помощи трябва и по-пряко да бъдат насочени към е, местните органи на властта. Знам, че част от средствата трябва да минат през централните правителства, но ако трябва да, трябва да, се, да се мине през а, е, много посредници, местните органи на властта няма да могат да свършат своята работа. Трябва да действаме бързо и тъй като сме изправени пред изключителни обстоятелства, трябва да можем да действаме с изключителни средства. Същевременно местните органи на властта трябва да разполагат с допълнителна информация те са на фронтовата линия. Е, има разлика между това дали мигрантите идват от е, е, региони на юг от Сахара или са от Сирия, или са от Буркина Фасо, или от Северна Африка. Ние трябва да бъдем подготвени за да приемеме хора с различни култури. Знаеме, че геополитическите условия промениха нещата в е, съседни на, наши, на, на нас е, страни. Но същевременно има много динамични промени, нещата ще се променят след седмици, след месеци, така че местните органи на властта трябва да могат да се подготвят и да подготвят необходимите условия за приемане на хора от други места и с други култури. В сърцевината на моя доклад е залегнала солидарността. Европейският парламента подкрепя цялостните дейности по силата на член 80 на договора. Така че този, този член трябва да бъде в центъра на нашето внимание, тъй като той а, изразява и е изразител на основната ценност на Европейския съюз, солидарността благодаря, господин Декостър, казва председателката. Смятам, че проблемите, с които се сблъсквате вие и които вие поставяте, са проблеми, с които се сблъсква почти цяла Европа. Сега а, продължаваме с представителите на а, националните е, парламенти. Давам е, думата на господин Ламарис от Кипър. Е, благодаря, господин председ... Е, благодаря, госпожо председател. В е, други подобни заседания също сме обсъждали тази тема. В Козак имам предвид и сме подчертавали, че имаме нужда от единен подход за миграцията. От години се опитваме да накараме държавите членки да проявят повече чувствителност към проблемите на южните държави членки. Необходимо е да предотвратим тези човешки трагедии, на които ставаме свидетели, защото жертви на тези трагедии са и много деца. Коридорите през Западните Балкани също създава допълнителни проблеми. Трябва да се намери подход, който да спомогне за решаването на проблема като цяло. Трябва да действаме, а не само да намираме временни решения, които дават само ограничен брой резултати. Начинът по който се подхожда към кризата с иммигрантите не е най-удачен, като се затварят граници, като се връщат бежанците в съседните държави. Това ли е решението? Необходимо е да се изправим пред този проблем и да намериме дългосрочно решение. Трябва да се решават конфликтите по други, друг начин. Ситуацията в съседните държави е експлозивна там в региона. Това води до засилена миграция. Водят се войни, които водят до обедняване на населението, до а, нарушаване на човешките права. Европейския съюз има отговорности, които трябва да поеме. Необходимо е да се създаде капацитет, който да се използва ефективно и да се стигне до стабилност, мир и просперитет в съседните на нас държави. Имигрантите идват главно от такива региони, в които има проблеми. Има някои ам, богати държави, които следват специфични политики, възползват се от други страни и създават дисбаланс между страните като а, подкрепят или толерират недемократични режими. Е, някои лидери на Европейския съюз някои лидери на Европейския съюз отправиха критика към а, политиките на европейските държави. Самия господин Юнкер отправи такива критики. Всичко, Необходимо е да се намери един холистичен проблем. Ние сме много обезпокоени. Ако няма политическа воля, можем да прилагаме мерки, които не са ефективни и вместо да се разрешава проблема, може да се стигне до, дори до катастрофа, тъй като целият проблем няма да е проучен изцяло, няма да са намерени необходимите решения. Това трябва да ни е ясно виждаме е, колко големи са проблемите с миграцията и колко голяма е кризата с бежанците. Такива проблеми не изискват участие само на отделни държави членки, ами на целия съюз. Всяка миграция и политиката свързана с... Извинете, всяка политика свързана с миграцията трябва да допринесе за солидарност между държавите членки. Трябва да има съвместни действия, съвместно съгласие и да се разреши проблема с преместването на бежанците. Това е много важно, защото иммиграцията не може да се реши наведнъж, защото проблемът се корени много дълбоко. Парламентът отразява сложността на проблема. По време на пленарното заседание бяха обсъдени мерките, които трябва да бъдат взети на местно, национално и европейско ниво. Ние поканихме комисарият Аврамополос и той ни информира за политиките, които се следват от Съюза по въпроса за миграцията. Така или иначе разгледахме всички аспекти на темата за миграцията. Има критики отправени към политиките на Европейския съюз. Има дебат, който се води а, и е свързан с това да се решат проблемите в страните, от които идват а, хората, да се генерира а, растеж в тези държави, да е, се установи мир в тези държави, за да могат хората да остават там. Политиката на миграция трябва да е, се основава на взаимно доверие между държавите членки и при времето на политиката трябва да се зачита е, човешкото достоинство. Има регламент Дъблин 2 който също е много важен, ние предложихме няколко, някои мерки, свързани с защита от с защита срещу престъпните действия на трафикантите. Необходимо е да се изправим пред проблема с бежанците и нелегалните мигранти. Има национални стандарти, има европейско законодателство и е необходимо да информираме общините и местните общности какви са техните права. Да се обсъжда въпроса с, с, с събирането на семействата и за предоставянето на визи а, при хуманитарна криза. Необходимо да се обсъдят и ам, равните възможности между мъже и жени, както и равнопоставеността между половете. Миграцията е много важна, както и обежището. Има и друго измерение към тях, което е свързано с, с бежанците и с тяхната собственост. А, такъв проблем има и в Кипър след. А, ам, инвазията от 1974 година. Необходимо е да е, има солидарност е, с всички хора, които са напуснали страната си поради ам, заплаха за техния живот. Има заключение от 14 септември на, на съвета на външните министри 274 души са били прияти първо, като към тях като се добавят и политическите бежанци, броят им ще стане 500 при нас. Населението на Кипър е по-малко от 1 милион и като се има преди финансовата криза и високата безработица, бих казал, че този брой е доста висок. Проблемът се засилва, защото има и незаконна миграция – да не говорим, че окупираните територии на Кипър не могат да бъдат контролирани от нашето официално правителство. Така че а, има мигранти, които влизат от Турция и ние не можем да контролираме този приток на хора. Това е политика, която засяга е, много хора, засяга тяхното човешко достоинство и трябва да има някой, който да защити тези хора. Благодаря. Сега давам думата на господин Дженаро Мглиори, председател на комисията за е, разследване, която се занимава с приемането, идентификацията и задържането на мигранти. Благодаря на комисията Либе, че организира тази така важна среща между националните парламенти и Европейския парламент. Нашият парламент е представен от мен и господин Чентемеро. Радваме се, че сме тук и можем е, да е, представим нашата страна, така както го направиха и други. Ние е, сме горди, че можем да ви дадем е, информация за е, политиките, които се провеждат в нашата страна. Трябва да помислим върху въпроса, свързан с определението за истинската европейска идентичност. Има много теми, които бяха засегнати, а именно, че трябва да има холистичен подход. Трябва да има подход, който съвместява всички сложни аспекти на това явление. В противен случай ще повторим същите грешки, които са били направени и в миналото. Необходимо е да има мултидисциплинарен подход. Трябва да се види какво трябва да се направи, за да се спрат трагедиите, свързани с бежанците. Не говорим само за това да блокираме тези потоци, да ги спрем. Не могат да бъдат спрени, защото това е само моментно явление. Тяхното спиране. След това те продължават. И така, ем, необходимо е да пълним историята си. Ем, има колективна памет на целия е, континент. Италия е била страна, в която е имал бежанци е, в продължение на много години. Е, много хора са бягали от тоталитарната система. Има хора, които са емигрирали. Ако помним нашата история, ще осъзнаем каква е нашата роля не само на нашата страна, но и на целия ни континент ам, има ценности, върху които е стъпил целия съюз и те трябва да се зачитат. Европейския проект е създаден за да се превъзмогне този кошмар от войната и ам, всички са се врекли а, тази история да не се повтаря повече. не, правото на обежище е основно право. То не може да бъде отказвано. Аз смятам, че е, въпросът, който беше повдигнат от доктор Мокони, е, е много чувствителен. Наистина е много трудно да се създаде списък от така наречените сигурни е, страни и е, хората да се връщат там. Трябва а, да се има предвид, че основните човешки права трябва да бъдат гарантирани. Това са и нашите права, които трябва да бъдат зачитани. Затова е много важно да а, признаем, а, че нашите страни полагат усилия. Европ... Предоставянето на обещи е, в Европейския съюз става и с съдействието на ЕАСО и други организации и агенции. Когато се изпълнява политиката, свързана с съвръщаните, трябва това да става в унисон с всички човешки основни права. Законодателството трябва да бъде актуализирано, както и националното ни законодателство в момента няма легални канали за миграция, няма легални пътища за бежанците да дойдат в Европейския съюз и няма легални канали за економическата миграция. Значи говорим за един лицемерен подход, който отрича реалността. На нашата територия живеят много мигранти, голяма част от тях са дошли по нелегален начин, повече от тях са били натурализирани и са получили лични карти. Подходът, който искаме да приложим е да има един и същи стандарт задавано беше в Европейския съюз, да има по-интензивни проверки, разбира се Системата за приемане на бежанци трябва да е, е безпогрешна. Имаше анкетна комисия, която установи, че а, е, когато се реагира на спешни ситуации, някак си се толерира, толерира поведение, което не отговаря на правните разпоредби. Хората, които идват при нас, това са а, индивиди с а, своята история, хора преминали през травматични изживявания. Хората, а, които особено са преминали през Либия, са преминали през много изпитания. Те са станали жертва на трафиканти, които са благодетелстват от тяхното нещастие. Много хора са били измъчвани, жени са били изнасилвани, т.е. тези хора се опитват да избягат друг вид рискове, да избягат своята страна заради опасностите, на които са изложени. Необходимо да създадат стандарти както за полицейските власти, така и за здравните власти, за местните управи. Има нужда допълнително обучение от освежаващи курсове така че да се засили а, доверието в нашите политически законодателни инициативи. Трябва да се разгледа цялата информация, свързана с подхода, който се обсъжда, да се разпространява точната информация, защото има много, които си играят със страха на хората, използват го като политически аргумент. Много твърденията не са верни. Има много изказвания, които не отговарят на истината, но по този начин се разпространява погрешна информация сред обществото. Доколкото се отнася до мен, трябва да кажа, че е много важно да реагираме адекватно. Въпреки усилията, които се полагат на, местно ниво, има неодобрение от страна населението. Много хора протестират. В социалните медии тиражират какви ли не а, мнения. Имам отговорност, която трябва да поемем и а, в дебата трябва да се внасят разумни аргументи и да се а, зачитат ценностите, и човешките права и човешкото достоинство не трябва да излагаме на опасност същността на Европейския съюз. Като политици и представители на нашите парламенти трябва да разполагаме с съответните способности, за да се справим с проблема. Ако не можем да интегрираме тези хора, които идват при нас, то трябва да имаме предвид, че това ще е голям проблем, защото има и други голям брой хора, които вече живеят в Европейския съюз. Сиско. Благодаря, господин Мьолер. Сега давам думата на господин Франциско Маркес де Лагобия, представител на парламентарната комисия по вътрешни работи на Испания. Благодаря ви, Добър ден, госпожо председател. Добър ден на всички. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа пред на това междупарламентарно заседание, ще си скажа на испански. Европейския съюз и неговите държави членки имат задължения, постичащи от Европейската харта на основните права. В тази харта се постановяват правата, постичащи от националните конституции, както и правата, права, които са общи за всички държави членки на Европейския съюз. В, този, в контекста на политиката на миграция правата са валидни както и в всяка друга област на европейската политика. Припомням ви, че Хартата на основните права признава следните права. Правото на човешки живот, правото на неприкосновеност, зачитането на личния живот и на семейния живот, свобода на работа, право на убежище. и забрана всякакъв дискриминация пред закона. Като тези права са свързани не само с, проистичат не само от разпоредбите на националните конституции, но това са права, които са заложени и в европейското законодателство, пак повтарям, в хартата на основните права на Европейския съюз. Предвид положението, под което сме изправени, предвид продължаващата тежка ситуация в Европа и предвид позицията на страните от Централна Европа, държавите членки реагират според своите възможности. И в това отношение заседанието, организирано от вашата парламентарна комисия, е се провежда в възможно най-подходящият момент. Вярно, е, че трябва да се вземат спешни мерки, но трябва да се търсят и решения в средносрочен и дългосрочен план. Испанското правителство, чрез Министерството за социални въпроси и заетост, с огромни разходи се опитва да запази съществуващите програми за интеграция на бежанците. За целта нямаше бюджетни съкръщения по бюджетния ред, посветен на тези програми за интеграция. Дори напротив, финансирането на тези програми беше увеличено благодарение на европейските фондове. А ви припомням, че Испания е страна, която премина през много тежка економическа криза през последните няколко години. И в този контекст всъщност в Испания броят на лицата търсещи обежище е по-малък сравнение с съседните страни. Ето защо ние прилагаме ни цялостни, цялостни програми за интеграция на бешенците, като част от усилията ни е да интегрираме тези хора на пазара на труда възможно най-скоро. Испания също така се придържа към своето задължение да предоставя помощ на лицата, които навлизат в нашата територия по хуманитарни причини. И тази дейност се осъществява от държавните агенции, но и чрез помощта на неправителствени организации, които имат експертиза в тази област. И в това отношение Кралство Испания прие решение за боя на мигрантите, които ще приеме въз основа на плана на Юнкер и е готово да прояви необходимата солидарност съгласно споразумението, което ще бъде договорено в контекста на заседанията на Европейския съвет. Припомня ви ангажимента, който е поело испанското правителство. Испания в продължение на десетилетия беше изправена пред много сериозен емиграционен поток поради голямата ни, дългата ни граница и големият и следството ни с Африка. Миналата година на испанска територия са нали 39 000 мигранти и ние правим всичко възможно, за да избегнем човешката трагедия. тъй като трафикантите и мрежите на организирана престъпност нямаха никакви скруполи да се възползват от човешката трагедия. От 2006 година насам има увеличение от над 90% на бежанците по бреговете ни. Така че да се спаси живота на тези хора е абсолютен приоритет и за целта имаме нужда от сътрудничество и обмяна на данни между ресорните агенции. Тук искам да спомена значението на Frontex и тяхното сътрудничество с страни като Марокко, Сенегал и Мавритания. там на мигранти в, на Канарските острови, например, е спаднал с 90% благодарение сътрудничеството с страните по происход трябва да продължим да работим с подобни програми за сътрудничество. Не можем да допуснем Европа да се превърне в крепост. Не можем само да строим стени. Не можем също така и да обвиняваме в престъпления у нези, които се опитват да опазят европейските граници. Напротив, трябва да привлечем всички заинтересовани страни, всички социални партньори, които играят важна роля в постигането на целите, които сме си поставили. нашите различни органи и институции са, са възприели необходимостта от цялостен подход. За да се справим с а, кризата, трябва да се справим с първопричините за нейното съществуване. Тук а, говорим за един въпрос на живот и смърт. И трябва да променим а, парадигмата, трябва да променим а, призмата, през която гледаме на проблема. Имаме нужда от повече сътрудничество, сътрудничество с, с страните по происход, но и повече контрол по външните граници на Европейския съюз. И този контрол трябва да се осъществява от всички държави членки, от европейските институции и от агенциите на Европейския съюз. ЕСА трябва да гарантира оперативна и финансова подкрепа на страните по външната градуса, граница на Съюза, за да не се налагате сами да, да, да поемат цялата отговорност за защита на границите. Трябва също така да се работи за създаване на механизми за ефикасно сътрудничество с, с страните по происход в краткосрочен, средосрочен и дългосрочен план. По този начин ще, ще постигнем един а, цялостен а, систематичен подход за управление на миграцията, за да се сложи веднъж за винаги край на трафика на мигранти и дейността на организираната престъпност. В контекста на миграцията непрестанно се говори за е, среща между множество, представители на култури и опазването на сигурността на мигрантите са основните ни приоритети. Ние в Испания добре познаваме проблема и от години работим в тази област. Разбира се, допуснали сме и своите грешки. И би трябвало да насърчим законната миграция и да, обезкор... да приемем мерки, за да възпрепятстваме дейността на трафикантите. А регламента от Дъблин, който в момента не функционира, трябва отново да бъде възстановен. Трябва да се увеличат средствата на разположение на Frontex и би, трябва също така ефективно да заработят хотспотовете, за които говорим през целия ден. Трябва също така да се организира бързо и ефикасно обратно връщане на лицата, които не отговарят на изискванията за международна закрила и за обежище. Трябва също така да се опитаме да възстановим солидарността, която е в основата на нашия съюз. Благодаря ви, господин Деларубия. Разбира се, ви имате много богат опит в областта на миграцията. Споменахте един много важен въпрос, който се надявам да бъде следващия етап в нашата дейност, а именно интеграцията на всички тези хора, които вече са в Европа. Сега давам думата на госпожа Кари Хенриксен от парламентарната комисия по правосъдие на парламента на Норвегия. Норвегия не е страна членка на Европейския съюз, но тя е член на шенгенското пространство и затова вашето изказване ще бъде много интересно. За нас ще бъде много, много интересно да чуем мнението на вашата страна. Госпожа Хенриксен, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ме поканихте да взема думата пред вас. Много е полезно да, да се знае какво става в другите страни и да се обсъди с представители на други парламенти такива сложни и сериозни въпроси В момента сме в началото на нова ера. Никоя страна няма да се върне обратно към това, което е била преди това. Нор, Нор, Норвегия подкрепя дългосрочната и краткосрочна холистичен, холистичен подход, включително и всички мерки, които ще се вземат за демократизирането на страните, от които идват т.е. страните на происход. Не, неодавна ние имахме избори и Искам да ви, искам да ви обясня защо а, би, дискусията за миграцията е от огромно значение в а, Норвегия и какви са дебатите, които които сме водили в нашия парламент а, не отдавна. Искам да ви припомня също така, че макар да не е член на Европейският съюз, Нор... Норвегия участва в сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, включително Шенген, сътрудничеството по Дъблин и Европейската служба за подпомагане на убежището. А, ние също така участвахме в а, а, срещата на ОССЕ миналата седмица През последните месеци имаше увеличение на молбите за убежище в Норвегия. Цифрите от нашата националната служба доказват, че през 2014 година 11500 търсещи убежище са пристигнали в Норвегия. До през 2015 година те ще бъдат най-вероятно 20 000. Само миналата седмица постъпиха 1240 молби, повечето от тях от е, граждани на Сирия, но също така от Еритрея и Ев, Афганистан. В е, Норвегия има широк консенсус за това, че трябва да се намери един общо европейски подход за решаване на проблема, че трябва да се намери и спешен механизъм за настаняване на хората. Вчера подобно решение беше взето от министрите. Неотдавна нашия министър-председател разговаря с Ангела Меркел по въпроса, както и министъра на вътрешните ни работи участва в работата на съвета вчера. Ние подкрепяме е, доброволното начало на прилагането на инструмента за пренастаняване. В е, всички партии, освен на е, две, подписаха политическо споразумение за предприемане на мерки за намаляване на а, за всичко, за всичко, което ще може да помогне за на подобряване условията в Сирия. Споразумението, подписано между политическите партии, значи, че страна, страната ще подкрепи Сирия и съседните страни, като предостави 27 милиона още 27 милиона ще, ще бъдат предоставени на тези страни през 2016 година. Нор, Норвегия също така а, съобщи, че ще приеме 8000 иммигранти до 2018 страна страна си, е, година и между, междувременно и квотите ще бъдат увеличени. Общините, неправителствените организации са поканени да работят единно в за приемането и настаняването на беженците. Но, е, и гражданското общество, и общините, и неправителствените организации обединяват своите сили и с ентусиазъм работят по подобряване условията за а, бежанците. А, също така ще бъдат а, отпуснати допълнителни средства за настаняване на бежанците Норвегия също така е, е предоставила два кораба за водене на операции по спасяване в Средиземно море и те са участвали в спасението на много иммигранти. През юли а, Асоциацията на кора на, на търговското мореплаване в Норвегия организира един семинар относно ролята на търговските кораби в при спасяването на бежанците. Норвежкото Норвежкото правителство също така е отпуснало допълнителни средства за Македония и Сърбия за подпомагане на тези, на тези страни а, за работа с бежанците и същевременно сме предложили на Обединените нации да организираме донорска конференция за Сирия. Благодаря на вниманието. Благодаря, госпожо Хериксен. А сега давам думата на господин Малия, който е представител на економическия и социален съвет и който е докладчик по Европейския дневен ред за миграцията. Имате думата, господин Маля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да израза мнението на Европейския социален и економически ком... комитет. Мисля, че наистина е добре да продължиме диалога и дискусията в тази платформа тук, в този формат, защото е ясно, че има известни разделения и разминаване на, мнения в Европейския съюз по това по тази тема. Европейският съюз беше много критикуван за това, че не може да, да постигне единно мнение. Но аз мисля, че в момента бежанска, бежанската криза е по-страшна от економическата криза, която а, пред която, която преживяхме през последните години. Някои казват, че тази криза може да разруши и да подкопа изцяло устоите на Европейският съюз. Миналата седмица приехме резолюция която бе единодушно приета от всички членове на нашия комитет, като цел, цел, целта беше да от да отправиме послание, че можем да бъдем единни в Европейския съюз. В това си резолюция се казва, че трябва да бъдем солидарни с онези мигранти, които заслужават убежище и закрила и трябва да бъдем солидарни с отделните държави членки, особено тези, които са подложени на най-голям е, миграционен натиск. Трябва да се намери индивидуално решен, реш, решение за всяка отдана страна. Разбира се, различните държави членки имат различни мнения по въпроса, но сега е момента да покажем какво всъщност е Европа и какви са общите цели на Европа. Е, тази, тази, тази криза видяхме и някои много отрицателни прояви, граници, които бяха затворени бързо, но и някои много положителни явления и реакция. Е, вчера бе взето решението да се е, разселят и настанат е, 160 хиляди души. Това разбира се ще бъде трудно, но Нека не забравяме, че в страни като Йордания, Турция, Ливан има повече от милиони бежанци. Е, е, Европейският социален и економически съвет е излизал с много становища по въпроса на миграцията. Аз лично бях докладчик по въпросите, свързани с незаконната миграция от Средиземноморския басейн. Но важното е, че, е, най, най, че всички трябва да бъдем, е, да осъзнаеме и да разбереме, че е, нещата са се променили, трябва да отворим очи пред действителността в становището, което ще представиме през декември, ще изложиме резултатите от нашите изследвания, почиващи на факти. Ще посетиме Сицилия, където ще се срещнем с бежанци, ще се срещнем и с хората, които са на фронтовата линия и които реагират, включително представители на Фронтекс и на гражданското общество и неправителствени организации. Защото в крайна сметка ние представляваме гражданското общество, неправителствените организации и а, които спом, спомагат за изпълнение на а, решенията на Европейския съюз. Така че нашите, от нашите усилия ще бъдат насочени първо към е, сплотяване на гражданското общество да, и е, проучване на начина по който това гражданско общество може да реагира а, спешно. Защото нека не забравяме, че гражданското общество не разполага с а, а, средства, така че много от средствата на Европейския съюз трябва да насочва средства към представителите на гражданското общество, за да могат те да реагират по места. Сега, а, нашия приоритет в момента е как да се управлява кризата в условия на, на спешност и второ по какво, какво, какво може да се направи за хората, които търсят убежище, защото може би най- най- най най е веднъж да ги приемеме, след това да ги е, отхвърлиме или да ги върнеме, защото по този начин може би ще ги изложиме на двоен риск, на двойна заплаха и или да, да се опитаме да намериме положително решение за всички е, неща, които да бъдат. Е, да се намери начин е, тези бежанци да бъдат интегрирани в е, обществото, за да могат те да допринесат от своя страна за развитие на нашите общества. Защото целта не е да се, да се създават а, е, гета. Така че нашите всички тази усилия трябва да бъдат насочени за създаване на условия, такива, че самите бежанци да могат да бъдат е, да допринесат за развитието на обществата. Така че, както казах, е, ще излеземе с подобно становище през декември. Междувременно ще бъдат проведени публични изслушвания, особено по въпросите свързани с интеграцията на пазара на, на труда и това становище ще бъде гласувано през декември. Надявам се, че е, Европейският парламент ще вземе предвид нашите възгледи и нашите гледни точки. Благодаря, господин Малия. Разполагаме с два часа да за да обсъдиме проблемите. Ще дам думата както на представителите на националните парламенти, така и на Европейският парламент. Сега давам думата на господин Кеша от Обединеното кралство. Hello.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 Опасявам се, че повече от това, което чух днес, е било породено от е, желанието да се стигне до решение. Но, за съжаление, по-голямата част от това изглежда нереалистично. Това, което се случва, и особено като има предвид и решението взето вчера, да се налага да се налагат решения чрез квалифицирано мнозинство, ам, решение на страни, които не желаят да го приемат и гласоподавателите в тези страни всъщност са тези, които ще вземат окончателното решение. Обезпокоени сме от начина по който се развиват нещата. Искам да задам въпрос. Има ли въобще някакъв, някакво ограничение за тези, които идват, бягат от потиснически режими, било то от Близкия изток или от Африка? И тези е, хора не са ли до голяма е, степен економически е, мигранти, а се е, представят за бежанци? Имам и друг е, въпрос. Какво е определението за бежанец? Има конвенция от 1951 година. Има и въпроси свързани с. Е, хардата за човешките и основните е, права. Трябва да има по-ясна дефиниция за това кой наистина е бежанец. И един последен въпрос, който искам да задам, и той е свързан с а, е, проблема с джихадистите. Проблем, който не е споменат до сега. Ще изпадна в изключителна ситуация, ако се окаже, че сред тези 1 милион хора, които ще а, дойдат, а Европейския съюз се намира в а, а, трудно положение и се дезинтегрира, а, гласоподавателите в проучвания стана ясно, че а, вече няма доверие в Европейския съюз, има спад от 60% в това доверие. Няма ли да се стигне до там, че различни хора идват тук с различни традиции, различни обичаи и те няма да се впишат в европейските ценности, които ни обсъждаме днес толкова много, наред с солидарността. Няма ли да се създадат потенциални проблеми, които ще бъдат отхвърлени от гражданите? Това ще доведе до дезинтеграция на Европейския съюз, а не точно обратното, което се цели да се сплоти. Съюза. Благодаря, господин Батън от Европейския парламент. Um, Благодаря, госпожо председател. Два прости въпроса имам към комисията, но първо няколко уводни думи. по време на изказването на представителя на Камерата от Обединеното кралство. Първо той се позова на мигрантите и каза, че Европейския съюз има нужда от последователен план. Вчера по време на заседанието на комисията се говори много за ам, бежанците и за и, иммигрантите и че има критерии по които се определят бежанците. По-голямата част от хората, които са на вратите на Европа, не изпълняват тези критерии. Те не са бежанци, те, те са а, мигранти. Освен това, той каза, че Обединеното кралство и Европейския съюз имат нужда от точен план – има непопулярни политики, които трябва да бъдат поднесени на гражданите. Има хора в Европейския съюз, които заявяват, че не искат да стават свидетели на тези безпирни потоци от мигранти в Обединеното кралство, ако искате да, раз, да разберете какво се случва, едва ли не трябва да включите на каналите на руската пропаганда, защото политически коректното BBC не а, предава необходимата информация. А, Унгария беше критикувана за това, че правителството е искал да попита собствените граждани какво искат. Да не дава Господ Европейския съюз да направи нещо е, такова, защото ще разбере какво искат наистина гражданите. Радвам се, е, че унгарския комисар се застъпи за собствената си държава вчера. Какво е отношението на тези мигранти? Това тяхното не е миграция, това е, е инвазия. Аз е, Видях много млади хора в Кале и на граница в Унгария. Тези хора изискват да имат достъп. Те се държат по един агресивен и арогантен начин. Колкото повече пускаме тези хора е, на наша територия, толкова повече ще идват. Господин Малия каза, че нямаше да изпаднем в е, това затруднено положение, ако не съществуваше Европейския съюз. Нямаше да съществува този проблем, защото господин госпожа Меркел ам, призова всички да дойдат, тя ще ги приема, пък сега затваря вратите. Ясно е, че като съществува Шенген, всеки, който стъпи на територията на Шенген, може да отиде във всяка една държава, в която си иска, а през Кале и в Обединеното кралство. Ще е много по-добре, ако се търси обежище в мусулмански страни така че имам два въпроса към комисията. Комисията приема ли, че повечето от тези хора, които искат да влязат в Европейския съюз, са, са мигранти, а не а, търсещи обежище? И а, политиката трябва да отрази това по съответния начин. Комисията приема ли, че трябва да използва дипломатически натиск по всякакъв начин, да има съвместни усилия с националните парламенти да се окаже натиск върху много богатите ислямски държави в залива, които е, са е, много по-удачно място за тези хора, които бягат. Благодаря ви. Благодаря, господин Батън. Извинете, но съм убедена, че ме представител на Европейската комисия тук. По-скоро трябваше да зададете въпроса си сутринта. Давам думата на господин Голус от Латвия. Латвиен. Благодаря, госпожо председател. Ще продължа на латвийски. Уважаеми колеги, говорим отново за последиците какво ще правим с интеграцията, какви ще са други мерките така нататък и така нататък. Но на местно и национално ниво ние говорим за причините на кризата, причините за кризата. И тези причини се крият и в организираната престъпност. Свещаме престъпността само до контекста, свързан с Средиземноморието но в рамките на Европейския съюз престъпността също е много широко разпространена. На границите на Австрия има товарни автомобили пълни с хора. Смятам, че Европа и държавите членки трябва да се концентрират върху разглеждане на наказателно-процесуалните си кодекси, да се предвиждат наказания за тези, които по някакъв начин участват в трафика на хора. На национално ниво ще е много трудно да се противодейства на този тип организирана престъпност, защото тя има трансграничен характер. Европол също трябва да бъде включен в тази битка. На национално ниво трябва е, да се идентифицират тези и лица, и повечето, които участват в трафика на хора, и повечето че това са европейски граждани. По този начин ние ще успеем да се справим и с причините за кризата. Беше казано, че Европол не разполага с достатъчно ресурси да се справи с организираната престъпност. Това означава, че ние можем да използваме конфискуваните суми, конфискуваните постъпления, за да финансираме действията на Европейския съюз за противодействие на организираната престъпност, престъпност, която се случва тук на територията на Европейския съюз. Благодаря ви, дам думата на госпожа Вимберг. Е, така för е Jag tänkte börja med att berätta lite om sitt... Много ви благодаря. Възнамерявах най-добре да кажа няколко думи за положението в моята страна, в а, Швеция. В момента 7000 мигранти пристигат ежеседмично в Швеция. Всяка седмица. Може би се питате как ще завърши цялата тази история. Виждате колко много страни се отказват от Дъблинск като споразумение. Дори и Швеция започва да отстъпва от неговите изисквания. В Швеция отнема вече толкова дълго време да се подаде молба за убежище, че ние приканваме емигрантите да хванат влака за северна Швеция, там да получат храна и по за няколко дни оттам се прехвърлят към Финландия, защото е, подаването на молба за убежище в Швеция вече отнема прекалено дълго време. Положението се влушаваше в продължение на години и се опасявам, че скоро няма да започне да се подобрява. Освен това, сме свидетели на под недостатъчно взимане предвид на първопричините за миграционният поток. Представители на ООН наскоро за, заявиха, че не разполагат с необходимите средства, за да осигурят подкрепа и необходимите условия на живот в беженските лагери около Сирия. Хората наистина са отчаяни и затова поемат по пътя към Европа. Затова трябва да се опитаме да осигурим необходимите минимални условия за оцеляване на хората в лагерите на място, а не да се опитваме да спасяваме тези, които вече са поели риска да дойдат до Европа и до Северна Европа. Те разбира се насочват към Северна Европа, защото там получават а, разрешение за постоянно пребиваване и доста добро социално осигуряване, ако идват от Сирия. Но тези, които най- най-отчаяно се нуждаят от закрила, не стигат до Европа. От а, Световната подводствена програма на ООН чухме, че е, те са поискали средства от а, е, спешните програми за осигуряване на хранителни стоки, но не са ги получили. Хората не получават и минимални дажби храна, така че няма нищо изненадващо във факта, че те, че те случайни и идват насам. Знаем колко милиони души чакат в Турция да поемат по пътя към Европа. Така че почти нямаме какво да направим тук в Европа, преразпределяйки 160 хиляди беженци, трябва да работим за причините на кризата. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Занит Темидех от Малта. Благодаря ви. Най-напред бих искала искал да ви благодаря за тази възможност. Както вече беше отбелязано в началото, когато беше свикан тази среща, не знаеха, че тя ще се проведе паралелно с извънредното заседание на Европейския съвет, посветен на същата, на същата тази толкова важна тема – миграцията. и гледаме на положението от национална гледна точка. Затова и аз искам да споделя с вас гледната точка на Малта. Ние сме обект на миграционен потек от 2002 година насам, идващ от а, а, Северна Африка. И говоряки за миграционен поток, а, говоря за хора, които а, идв... са напуснали африкански континент от Северна Африка и в, в най-често от Либия. Много често обаче те идват от Субсахарна Африка, често от Сомалия и от Еритрея. От години съм, макар и в малка степен в момента, се стигаше до 2000 души годишно, които навлизаха на територията на нашата страна. А трябва да вземете предвид какъв е размера на нашата страна и географското ни положение. Също така нашето общо население е 420 000 души и а, площ от 316 000 квадратни километра и с а, населението от 1300 души на квадратен километър. Или казвам с други думи, Малта непрестанно е подчертавала, че трябва да се заемем с тази тема и трябва да гледаме на проблема в по-общ контекст, в контекста на европейска солидарност. Защото за нещастие за една страна с нашия раз... с нашия размер и нашето географско положение за страни като Гърция и Италия. Ние в продължение на години се надяваме да имаме европейска солидарност но другите страни не, бях, не се спускваха с същият проблем или със същото явление на миграционен поток. И те, че си просто на практика казваха, че това не е техен проблем. За нещастие обаче някои трагични инциденти в, през последните месеци и, например, факта, е, че около 2600 души загубиха живота си, опитвайки се достигнат до Европа. Тогателните сцени, на които присъствахме, чрез медийното отразяване, засили общественото мнение, общественото познах общественото мнение за въпроса и сега вече обсъждаме какви механизми са необходими за преодоляване на кризата. На първо място трябва по-добре да определим разликите между мигрантите, т.е. бежанците, които бягат от война и преследвания, и економическите мигранти. Малта има най-високото равнище на обработване на моби за обежище в Европа. Много по-високо от средното за Европейския съюз. Предполагаме, че на днешния съвет ще бъде потвърдено преместването на 160 000 беженци, което е първа стъпка в правната посока, но тя е недостатъчна. Ето защо трябва да се, да се споразумеем за по-тъчните действия и то а, мерки, които да бъдат приложени буквално на следващия ден след съвета. Изправени са под изпитание за всички европейски ценности, на които държим и които са в основата на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин Димеш. Давам думата на госпожа Анна Гомаш от комисията Липе. Държа да се отбележи, че аз съм един от хората в Европейския парламент, който настоява Европейската комисия да санкционира Унгария, защото смятам, че поведението на, Анг... на Унгария напълно не отговаря на ценностите и принципите в основата на Европейския съюз. Спомням си, че в... колкото си спомням, след края на Втората световна война Конвенцията за правата на беженците всъщност беше създадена заради европейците, тъй като европейците бяха беженците. Съгласен съм с колегата от Норвегия, който обърна внимание на факта, че настъпва нова епоха за Европейския съюз. Но, както почерта и тук-що колегата от Малта, това явление се случва вече от доста време. Притока на мигранти и на бежанци към Европа. Няма как да се върнем към положението преди 2002 година. Ние сме един континент на мигранти и беженци. Светът днес е превърнал в свят изграден от беженци и мигранти и трябва да приемем този факт. Фактът, е, че днес идват беженци, бягащи от конфликти, и то конфликти, за което ние до голяма степен носим отговорност поради своите действия или бездействия. И този притък прави положението и за нас, и за гражданите ни все по-тежко. Все по-трудно става за нашите граждани да разберат какво се случва, при това, че ние работим, в, че ние живеем в Европа, която винаги е създавала мигранти. И само последните 4 години с смехотворните политики за економически, е, за бюджетни економии, Португалия произведе 485 хиляди мигранти. Хора, от които ние се нуждаем отчаяно, защото по-голямата част от тях са високо квалифицирани мигранти. Както са високо квалифицирани и голяма част от сирийските беженци, които идват днес. Те бягат, защото няма как да живеят в държавите си. Те не са ги напуснали по собствена воля, а защото са били принудени от жестокостта в Сирия, в Ирак. И добре знам за какво говоря, защото само преди 10 дни бях в Ирак на границата и мога да ви уверя, че нашите правителства се провалиха, защото не, не успяха в борбата срещу ислямска държава, а именно от идил бягат в момента тези хора. Нашите правителства не бяха достатъчно ефективни. А Европейския съюз би трябвало да работи за разрешаване на конфликтите. Беше спомената Либия. Съжалявам, но трябва да кажа на колегата на Бадианто Касо, който първи си изказа. Не сте прав. Аз съм докладчик за Либия, посещавам страната редовно от 5 години насам и не е вярно, че след падането от вас на Кадафи е имало пет правителства. Не, имаше само едно правителство, но ние повалихме тази възможна, тази прекрасна възможност. И то повалихме се не защото подкрепихме хората, които искаха да свалят Кадафи, а защото не ги подкрепихме след това. Разбира се, че сега не можем само да се наместим, да се намесим в момента, за да гарантираме безопасността на емигрантите. Няма как да работи мисията за граничен контрол, при положение, че нищо друго не функционира в момента в Либия. И ние се провалихме, защото вместо да работим по европейски начин, общо европейски, ние се състезавахме помежду си и се боричкахме трябва да работим в контекста на обща политика за сигурност и отбрана и общата външна политика, но вместо да го направим, ние се повалихме в Либия. И днес положението е такова, че иди все повече и повече се инфилтрира в страната. Така че, нека да видим какво е поведението на нашите партньори. Да, Турция прие голям бой бежанци, но също така Турция пуска много от тях да дойдат в Европа. И още по-лошото по отношението на Турция към ИДИЛ е доста двусмислено, а в Либия Турция също има много сериозно присъствие, води война с поставени лица, което до голяма степен обяснява какво се случва в момента в Либия. И нека няколко думи за джихадистите. Джихадистите са тук. И последните терористични атентати бяха извършени от наши собствени европейски джихадисти. Няма нужда джихадистите да минават през ужасяващите пътувания от, по море заедно с мигрантите. Те си пътуват с прекрасно фалшифицирани паспорти. Така че да, трябва да се борим ефективно срещу джихадистите. Но трябва също така да гарантираме и закрила на тези, които се нуждаят от нея. Трябва да привлечем участието на местните власти, на гражданското общество. Трябва напълно да променим политиката си, защото ако не осигурим закрила на унеси, които се нуждаят от нея, ще поставим под заплаха собствените си граждани. А всички знаем, освен това, че има нужда и от мигранти, не само от бежанци. Благодаря, Анна. Давам думата на господин Легани. Си же prononce bien Легани? А, не знам дали произнасям добре името ви, господин Легани. Не разполагам с много време, но бих искала да спомена три неща. Първо, Унгарската социалистическа партия смята, и това беше вече споменено днес, че Дъблин 3 се провали че не сме в състояние да се справиме с сегашното положение на нещата. Цел... Целта е а, да, да тази система позволява да се управлява миграционен поток от няколко хиляди души. Днес сме изправени пред стотици хиляди милиони. Този тази система не функционира. Второ, хората са тръгнали от страни като Турция, Йордания, Ливан, както разбира се и от Афганистан. Те са, те са тръгнали от страни, където положението в лагерите е лошо. Тоест, ако можехме да осигуриме по-добри условия за живот в лагерите или да се открият нови лагери за беженците в тези страни, по този начин можем да спреме миграционните потоци. И трето, а, да, можем, можем много да обсъждаме а, ресурсите, суровините, но нека не забравяме, че идил е първоначалната причина за пристигането на тези хора тук. Тоест, трябва да се бориме с ислямската държава, за да можем да, тези хора да си останат в къщи. Господа Аткинсън. Благодаря, госпожо председател. Както виждате, дами и господа, нищо, абсолютно нищо няма да се направи в най-скоро време. Виждам, че хората на Виктор Орбан биват критикувани в Обединеното кралство. Повечето хора подкрепят това, което правите вие. Да, солидарни вие а, вие говорите за солидарност, вие а, изпълнявате решенията и разпорадбите на договорите, като издигате бариери и огради. Съгласни сме по много неща. И аз ще задам въпрос, който днес вече зададах. По силата на Дъблинското споразумение можеме да депортираме хора, които са престъпници и които минават през оградите, които ние сме поставили, като влизат в тунела по Ламанша и като наклуват незаконно в камиони. Защо не се арестуват те? Защо не се депортират? And now, uh, Mrs. Karina. Госпожа Карина Олсон. Благодаря много за това, че ни поканихте да участваме в тази тъй важна среща. Аз съм социал-демократка от, Шве... от Швеция. За мен е а, честа, че участвам в подобно заседание и Мис, мисля, че всички сме единодушни, че положението е тежко, изправени сме пред спешност, трябва да спасяваме човешки животи, но същевременно трябва и да а, разгръщаме една външна а, политика, която да а, помогне на страните на происход. Хората, човешко право е хората да бягат с децата си, да бягат от случващи се от а, войната. Ние а, очакваме 000, 80 000 а, мигранти, като 20 000 от тях вероятно ще са е, придружени малолетни. Част от тях ще отидат след това в е, Финландия. Така че мисля, че ние всички споделяме отговорността и е, това, за, това заседание е може би една е, отправната точка за изграждане на, Евро, на унази Европа, чиято част желаеме да бъдеме. В момента това са хора, които бягат от война. Трябва да помислиме за законни методи и пътища тези хора да могат да стигнат до Европа. Трябва да има повече солидарност между държавите членки, но трябва също така да има повече е, солидарност и е, сътрудничество на различните равнища във, вътре в дадена е, страна, на общинско, регионално равнище. Това беше вече споменато. Вторият етап на миграцията е интеграцията. Колкото до децата, важно е те да могат да имат достъп до образование, място където да живеят. Така че добре е да а, сме в течение на най-добрите практики, да видим къде, как нещата функционират е, наистина нещата отнемат много време, трябва малко да, да ускориме е, методите и нещата, но е, всека една отделна молба трябва да бъде разгледана по-отделно, да бъде преценено Разбира се, още веднъж казвам, че ние споделяме всички отговорността. За това трябва да наистина да бъдем информирани за добрите и лошите практики, защото в крайна, в крайна сметка, предвид цялостното население на Европейския съюз, тези мигранти представляват едва 2%, докато ако погледнете Турция, ще видите, че там също има огромни е, количество мигранти. Сега давам думата на господин Тесали от Унгария. Благодаря, господин госпожо председател. Разполагам с малко време, за това искам само да се спра на някои аспекти на проблема. Не знам а, дали познавате а, случило, как, да зна, знаете какво се е случило в Унгария, в а, а, миналия век Унгария е, при, е, е подслонила много бежанци от е, Гърция, бягай, които са бягали от е, гражданската война в Гърция. Самото село Белани са, е приотило 400 семейств, гръцки семейства. Може би не знаете и какво стана в, по време на а, войната в бивша Югославия. Унгария прибра всички бежанци, които идвах от а, бивша Югославия, независимо от вероисповеданието им, независимо от националността им. А, Унгария беше стран, страната, в която, в която бе отворен първия център за бежанци след 89-та година, след падането на железната завеса. Аз самия бях кмет на града, където този център беше изграден, така че ние помагаме на бежанците и винаги сме помагали. Но нещата се променят и се промениха. Тези, които пристигат в момента в Унгария, те не искат нашата помощ, те са арогантни, те са нахални, те сплашват местните граждани, те Е, те, те, те се държат по е, невъзможен начин. Не, в миналото ние винаги сме помагали на хора, които са е, били заплашени или са, е, са е, били е, застрашавани от нещо. А днес не повече от 2 до 7% от всички е, са истински беженци. Помислете си, не като че ли просто нашите, нашия поглед се отклонява от истинската заплаха. Нека не забравяме какво става в момента в Украина. Е, нека не забравяме, че е, европейското общество, което стъпва на върховенството на закона, в момента е застрашено. Правилата трябва да се справят. Всички държави прави, държави е, членки трябва да е, ги е, спазват. Унгария не е затворила границите си. Тя е затворила зелените граници. Това е просто защита на а, е, пространството. 220 хиляди души прекусиха незаконно унгарската граница, 75 хиляди е, иска или е, молби за обежище са били регистрирани. Тоест, ние не сме фронтова държава и не знам защо никой не се занимава с нас. Господин Аснар от Испанския парламент има думата. Merci beaucoup, madame. Eh, buenas tardes. Yo quiero... Благодаря, госпожо председател. Изцяло подкрепям изказването на моя колега от е, Испания. Той засегна ключов елемент от е, проблема – проблем, пред който сме изправени в Испания. Проблем, който опира до солидарността. Тази, от тази сутрин обсъждаме проблема с миграцията. Проблем, който е много сериозен и говорим за най-сериозната хуманитарна криза от десетилетия. Европа се опитва да откликне на това предизвикателство. Може би недостатъчно ефективно, колкото би се очаквало от страни като нашите. Европа, нашите институции, виждаме и днес, че всички се опитват да покажат солидарност. И creo que era Ana Gómez, la, la eurodiputada, la que lo planteaba. Que... Госпожа Гомеш каза нещо днес. а именно търсещите обежище, които а, идват на европейска територия, е част от проблема, но трябва да видим какво се случва по а, техния път, а, тези травматизиращи а, изживявания, които през които преминават те по пътя си към Европа, че попадат ам, в трафикантски мрежи и са подложени на а, всякакви рискове. Ние трябва да предприемем действия, трябва да сме солидарни. Но ми се струва, че Европа някакси а, е сама в а, действията си за излизането от кризата. 160 000 души имат нужда от защита и смятам, че има и други стотици хиляди, които ще дойдат да чукат на вратата ни през следващите седмици и месеци. Нека да повторя. Смятам, че Европа е сама в, опит, в опита си да се справи с кризата. А, къде са Обединените нации? Нямат ли какво да кажете? Ами Арабската лига? Предишният говорител подчерта следното. Европа ли трябва да е единствения континент, който предприема действия? Европа трябва да покаже световно лидерство, когато говорим и за външната политика, а не когато говорим само за въпроси, свързани с кризата, с която се занимаваме днес. Трябва да покажем лидерство по отношение на външната политика и до голяма степен трябва да ем, се стремим да провеждаме преговори, да бъдат включени всякакви международни организации и асоциации и да дадат своя дан. Необходимо е да предприемем действия и там, където възникват самите проблеми. Трябва да се опитаме да поемем отговорността на световен лидер по отношение на външната политика. Да, е, има възможност да се направят е, подобрения, не можем да го отречем. Но пак казвам, е, в справянето на този проблем на световно ниво трябва да бъдат включени и други заинтересовани страни организация. Господин Васкес. Eh, Благодаря. Съвсем набързо. Част от това, което исках да кажа, вече беше казано от колегата преди мен и аз съм изцяло съгласен с казаното от него. Има и друг аспект, който искам да спомена. Беше казано, че няма достатъчно сплотеност в Европейския съюз. На 9 септември това го каза и господин Юнкер в обращението си по отношение на състоянието на е, Съюза. Европейски съюз трябва да се справи с е, тази беженска криза в името на е, хуманността. Предоставянето на обежище трябва да се превърне в приоритет на Европейския съюз. Всички сме съгласни с него. Трябва ясно да заявим, че по време на дебата повечето от нас също отправиха това послание, въпреки че има разнопосочни мнения по въпроса. Контролирането на външните граници на Европейския съюз беше също аспект, който беше засегнат тази сутрин. Говорим за срещата на 14 септември на съвета, по време на която беше отправено искане към комисията да предприеме мерки за ам, осигуряване на външните граници на Европейския съюз и това да стане до края на, години, на края на годината. Имаха въпрос от госпожа Сеган тази сутрин но мога да задам въпроса си и отново. Не знам дали господин Декост или някой друг член на комисията може да ми отговори. Може ли комисията да ни каже какви мерки възнамерява да приложи в рамките на пакета за интелигентните граници, за да могат да бъдат усъвършенствани нашите информационни системи. От 2016 година има изискване за усъвременяване, актуализиране на информационните системи. Благодаря, господин Васкес. Ще дам думата на господин Декостер на края на дискусията ни, но ми се струва, че може да изпратите въпроса си в писмен вид на комисия, защото след всъщност не е представител на Европейската комисия, а на комитета на регионите. Аз сега давам думата на колегите членове на комисията Лиме, госпожа Логистин. Uh, Благодаря, госпожо председател. Uh, the question how Europe по какъв начин Европа може да отговори на това предизвикателство е централният въпрос. Намираме се в ситуация, в която основният товар е върху плещите на държавите членки. Европейския съюз трябва да е по-консолидиран, по-способен, по-активен, за да се справи с този проблем. Не говорим за проблемите в самите държави членки. Много е важно това, което каза Яна Гомеш. Другото предизвикателство е интеграцията. Когато говорим само за тези хора, когато, които вече са тук, трябва да говорим за, и за обща холистична политика за тяхната интеграция. Това не, не говорим тук за мярка за първия месец или за първата година. Да, изправени съм пред една нова ера. Трябва да действаме съвместно като съюз и ако сме е, по-активни, имаме по-жизнеспособни политики, можем да очакваме и комисията и съвета също да работят в тази насока. По-скоро тук чуваме е, критични изказвания. Мерките, които бяха обявени тази а, сутрин от представите на Фронтекс и Европол. Това са само мерки свързани с първата фаза, но ще бъдат а, нужни години и десетилетия, за да се а, постигне напредък. 500 хиляди мигранти имаме в нашата страна от Русия, а населението ни е около 1 милион. За толкова години сме интегрирали 200 хиляди, а 200 хиляди все още не са интегрирани, въпреки периода, който е минал. Въпрос с интеграцията е труден. Е, Европа е континент на мигрантите. И има факти, които са красноречиви. 60 милиона са били бежанците в Европа след войната. А, от моята страна също има много бежанци, които са били прияти от други страни през 1944 година. Сега а, и когато говорим за а, новите развития, и нашите хора са разединени. Трябва обаче да говорим и за историческите ценности и а, да говорим, че се заражда нова солидарност, въпреки трудностите. В а, моята страна се води много разгорещен а, дебат. Първоначално бяхме шокирани, но сега дебата е а, много положителен за това как да се справим с проблема с интеграцията и така нататък. А, е, от комисията и от съвета трябва да чакаме по-нататъчни мерки за холистичния подход, е, да се работи по интеграцията. Имаме нужда от е, солидарност, имаме нужда от това да зачитаме нашите европейски ценности. Господин Лопес Агилар. Gracias, presidente. Me cuento entre quienes en la Comisión de Libertad de Justicia. Благодаря. Аз съм един от тези представители на комисията Либе, които се които са на мнение, че е, нашите ценности са изложени на риск. Говорим е, за е, инваредна ситуация, инваредна хуманитарна криза. Виждаме какво се случва в Европейския съюз. Ние сме тези, които трябва да откликнем на това, което се случва. Втора част от дискусията има определена цел, а именно да се фокусираме върху значението на ролята на местните и регионални власти в Европейския съюз. Темата много важна роля по отношение на справяне с кризата и за това какво ще е качеството на нашата реакция. Местните и регионални власти са а, на предна линия, когато говорим за качеството на а, тяхната реакция, на това, което се случва. Регионалните и местни власти а, показаха солидарност, организираха се в мрежи и а, показаха е, своята решителност е, да проявят е, солидарност. Не трябва да забравяме член 80. Понякога държавите членки са се а, проваляли, но местните регионални власти не са. Трябва да се ам, съберат достатъчно средства да се говори не само за реакция по време на първата фаза, но и за мерки по време на втората фаза, да се окаже подкрепа на тези хора. Много време имаше боричкания по отношение на квотите за преразпределянето. С тези квоти нещата няма да приключат. не може да се справите с проблема, като създавате квоти, защото това е само началото на а, цялата история. Все още а, липсва ангажимент от страна на европейските институции. Все още не са събрани достатъчно средства за социалните разходи. Това, което е а, важно е да се зачитат основните права и да има достатъчно а, финансово разположение за социална подкрепа. Това, което трябва да направим е да гарантираме, че европейските институции могат да мобилизират средства, могат да се мобилизират средства и от европейския бюджет. Гласувахме увеличаване на бюджета за социална подкрепа. 150 милиона в повече, отколкото бяха предвидени в предложението на комисията да се мобилизира така нареченият механизъм за гъвкавост и да се а, даде възможност за предприемане на спешни мерки. Все още не знаем колко средства ще бъдат отпуснати от Комисията на държавите членки. Местните органи могат да бъдат подложени на натиск и да имат затруднения при проявяването на солидарност. Откъде ще дойдат тези средства? Дали това ще са свежи средства или не? Ние не знаем. Искам да подчертая значението на това, че а, всички тези, които са тук на това заседание, споделят минимални общ, най-малки общ знаменател, знаменател, свързан с европейските ценности. Европейските институции трябва да действат по такъв начин, за да могат да мобилизират необходимите средства и да могат тези принципи и солидарността да бъдат изпълнени на, прак, на практика. Не говорим само за сухи цифри от бюджета, говорим за средства, които трябва да бъдат използвани ефективно и трябва да се знае откъде идват тези пари, дали това са свежи средства. Благодаря ви. Благодаря, Холан. С това изчерпахме списъка на записали се, записали се тези, които бяха записали за изказване. Някой иска ли да добави нещо, да направи коментар? господин Декостер. Благодаря, госпожо председателство. Мисля, че голяма част от въпросите, които бяха повдигнати, не са въпроси, които засягат пряко местните власти, които аз представлявам като член на комитетите на регионите, но са въпроси за националните правителства на нашите държави членки, тъй като те в момента днес имат възможността да приложат на практика солидарността. Не само възможността, но и задължението да го сторят. И на първо място те трябва да предоставят необходимите средства на местните власти, които се справят с миграционен патрок на първа линия и които често не разполагат с необходимите средства. Ще, ще реагирам на казаното от някои от изказалите се и мога само да кажа, че ще си тръгна натъжен от това заседание. Чух много думи, които се отклоняват от основните ценности на Европейския съюз. Ценностите, които бяха и би трябвало да останат в основата на европейския проект. Благодаря и на тези, които се изказаха срещу подобни думи, защото подобни твърдения нямат място тук, в Европейския парламент, в парламента на свободите. И мога само да ви уверя, че местните власти също биха могли да са част от осъществяването на европейският проект и че те също могат да проявят щедрост. А към а, държавите членки и, тех... и правителствените глави, които се събират а, паралелно с нас, те също трябва да положат своите усилия и да се противопоставят на тези, които се опитват всичко да объркат. Това са хора, които не искат да решат проблема, а на които напротив се възползват от него. Благодаря господин Декоста, госпожа Кенг, искате ли да добавите нещо? Благодаря ви, госпожа председател. Просто бих искала да благодаря на всички участници, и на най-вече на представителите на националните парламенти, които взеха участие в днешното заседание. Ще направим всичко възможно, заедно с колегата Роберта Мацела, за да вземе предвид всички направени днес изказвания в доклада, който в момента изготвяме. Наистина най-сърдечно ви благодаря. Надявам се, че ще успеем и за бъдеще да продължим да работим в дух на такова отлично сътрудничество. Благодаря ви, госпожо Кенки, скъпи колеги. Позволете ми сега да кажа няколко думи на родния си език, защото съм българка. Идвам от една много малка страна в Европа, в а, Южна Европа. Това, че бяхте днес с нас, защото моята страна има не по-малко проблеми от вашите с миграцията. Тук има представители на страни като Великобритания, на Испания, на Франция, страни, които имат една много, много дълга традиция с работа с бежанци и с мигранти. През 2012 година за моята страна това беше голяма изненада. Ние нямаме нито традиции, нито подготвени хора да работим с мигранти. И въпреки това ние сме солидарни с всички останали страни в Европа. Освен всичко, ние сме външна граница на Европейския съюз. За нас сигурността е не само сигурност за българските граждани, но сигурност и за целия Европейски съюз и за цяла Европа. И затова днес ние приемаме достатъчно много мигранти, защото още преди няколко месеца, точно тук в тази зала, имах възможност да кажа, че след огромната криза в Средиземноморието, която за съжаление не е приключила – Една голяма част от тези мигранти ще тръгнат през сухопътните външни граници на Европейския съюз, какъвто е случая с Гърция и Македония, какъвто е случай и в моята страна на границата с Турция. Днес ние а, се съгласяваме на квоти, които вчера бяха решени от Европейския съвет. Но, например, за България следващите две години тя трябва да приеме 1600 човека, а трябва да ви кажа, че само за една седмица ние приемаме над 1000 и въпреки всички трудности сме част от тази европейска солидарност. господин Декостер, това, което чухте днес и тези гласове, антиевропейски гласове, слава Богу, са много малко и са много слаби. Голямото мнозинство от колегите, които днес имаха възможност да чуете в тази зала, както представителите на националните парламенти, така и на Европейския парламент, имат една, един голям приоритет и този приоритет се казва решаване на тази огромна хуманитарна криза в името на човечността и на хората и в името на Европа. И аз мисля, че колкото сме по-заедно и по-единни, ще разрешим част по-скоро тази криза, заедно с помощта, разбира се, и на местните власти, на които разчитаме най-много. Много тежки проблеми ни предстоят и финансови, и политически, и международни отношения, и хуманитарни. Но можем да се справим само когато сме заедно. Благодаря на всички още веднъж. Отнесете това послание в страните, от които идвате, за да успеем заедно.